Guten Morgen. Wir beginnen unsere Sitzung und nehmen die Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich für die versprengten verbliebenen Kräfte. Добре дошли е, на малкото, които са тук в края на нашия мандат. Ако нямате желание за промяна на дневния ред, го обявявам за прият. Искам да посоча, че точка 7 от дневния ред е, е нова точка 4 от дневния ред. По организационни причини трябваше да променим дневния ред т.е. точки 5 и 6 е, ще дойдат е, след е, точка 7 от дневния ред. Тогава ще ги разгледаме. По точка 2 аз искам да посоча какъв е езиковия режим, виждате го и винаги заседанията се излъчват по уебстрит. Сега, точка трета, протоколите, те се приемат винаги за прияти, ако до края на заседанието няма коментари по тях. С това стигаме до точка 4 от дневния е, ред. Всъщност е, това е сега точка 7 проучване относно показателите за изпълнение за сближаване в областта на регионалното развитие, как трябва да гарантираме тези индикатори да бъдат такива, каквито трябва да бъдат. Докладчикът е колегата Шмидт. Става дума за документ на а, отдела за политики, Policy Department. Сега, на кого трябва да дам думата? Кой ще представи проучването? Please go ahead. welcome and... Заповядайте. Well, thank you very much indeed for, um, Благодаря за поканата да ви представим резултатите от проучването за е, показателите за изпълнение за сближаване. Ще ви дадем презентацията, т.е. заедно с колегата ще направим презентацията. Аз ще коментирам първо, след това ще поеме колегата. Ще представим резултатите от нашата научна работа. Като цяло заключението, преди да започна с подробностите, е, че има съществен напредък от 2000-та година насам в разработването на ефективна система за отчитане на изпълнението по политиките на кохезионната мерките по кохезионната политика. Тук са представени някои от ключовите показатели и в проучването се очертават и кои са нарешените предизвикателства, които трябва да бъдат решени преди да започне новия програмен период. Малко фонова информация – Ще опиша накратко трите основни елемента на, на общата рамка, в която се оценяват мерките по кохезионната политика. Три са основните момента, които оформят рамката. Ексанте условията, които трябва да бъдат изпълнени от страните членки преди те да започнат да се възползват от бюджетните кредити. От наша гледна точка, условие номер 7 има отношение, защото той изисква ефективност на изпълнението, събиране на, системи за събиране на данни, мерки и режим на контрол и изпълнение ориентирано към резултатите. Втория елемент е свързан с структурата на програмите. Там се слага акцент върху ключовите инди, е, индикатори за е, изпълнение. И третия елемент е връзката между изпълнението и е, наличните, наличното финансиране. Както казах, Смятам, че се, ние считаме, че се върви в правилната посока. Основната тенденция в е, последните години е да се поставя много по-голям акцент върху общ набор от е, показатели за изпълнение на политиките по сближаване. Преди 2000-та нямаше е, общ подход и в различните програми използваха около 1700 различни показатели. Е, нямаше и стиковане вътре между страните членки, а пък е, дори съществуваха и разлики вътре в страните, в методологията, която се използваше за отчитане на показателите. И от тогава насам е, се наблюдава една тенденция към създаване на система с общи елементи за обвързване на резултатите от различните региони и страни, за да се създаде една обща картина. Тук е, много повече се измерва не по е, освояването на средства, а резултатите и въздействията. Тук ще прескоча един слайд, който ви е на разположение. Там се а, обобщава как се е развивала системата в последните години. И нека да направя обобщение на картината в момент, след което ще дам а, думата на колегата да коментира препоръките. В момента сме в е, програмен период 14-20. 72 са е, показателите за резул... общите показатели за е, резултати. Те са разбити между Европейския социален фонд, 32 показателя, 23 за общи резултати и 9 за конкретни има, прави се разлика между output и result, английските думи, е, и се акцентира върху дългосрочните резултати, което е от много голяма помощ. По отношение на Фонда за развитие на селските е, райони, е, за регионално развитие, там има повече предизвикателства за разработване на рамка от показатели за измерване на е, резултатите. Тази обща система засилва начина по който се изпълняват програмите и по който се оценяват резултатите. Но, тъй или иначе, има непопълнени бели петна по отношение и на формулирането на показателите – и на данните, е, които се използват за оценката. Сега давам думата на колегата, която ще е, коментира нашите препоръки и след това с удоволствие ще отговорим на въпросите ви. Um, Добър ден. Излизаме с ред препоръки. Времето ни е ограничено, обаче затова ще се опитам да ги групирам. Първите три препоръки конкретно се отнасят до констатацията, че има ползи от това общите показатели да бъдат обединени в една изчистена рамка. Смятаме, че трябва да се продължава, защото по този начин се обхващат много повече и много по-точно се измерват постиженията. И именно тази хармонизация и укрупняване показва какво постигат политиките и какви са техните резултати. Четвъртата ни препоръка е, е да се търси упростяване. Но това опростяване не следва да засяга това, което постига е, е, кохезионната политика. Тоест, трябва да се сложи по-голям акцент на резултатите и въздействията. И в предложенията за 2021-2027 виждаме, че все още не се говори за показатели за въздействието. И би следвало в отчета за разходите да има възможност да се отчитат посредством показатели и въздействието на програмите върху обществото. So, continuing in terms of this focus on results and impacts, we're very keen to um, see this embedded. Няма микрофон оратора um, procedures within grant agreements that projects actually on the ground know which result that they contribute uh, to the program effectively. As part of this, we feel... Като част от това, тази препоръка показва, че оценката ексанте е много важна, която позволява да се определят потребностите от развитие и, до при... и приноса за економическото развитие? Ние работихме с външни, е, е, т.е. работи се с външни оценители, което е, повишава изключително много качеството на оценката. И препоръка 7 отразява именно контекста на споделеното управление и субсидиарност между регионите и страните членки. Предложените индикатори и цели трябва да се търси повече е, е, възможности е, за регионалното и местно ниво да, да му се предоставят и средства и насоки за постигане на целите. След това Предлагаме препоръки за подобряване на а, информационните и компютърни системи. Все още има недостатъци с навременното подаване на данните и тяхната точност и качество. В такъв смисъл много се радваме, че е, се използват, е, че се предвижда да се използват националните системи за събиране на данни. Е, тези стъпки трябва да бъдат предприяти преди да се предприеме съответната, да се приеме съответната програма, така че е, изготвящите проекти да знаят за как, какво да планират. И е, също така виждаме, че е отпаднал резерва за изпълнение – за да тук се слага акцент върху изпълнението, но не толкова върху резултата, защото е, в такъв, при подобен режим е, може да се е, наблегне повече на самия процес на изпълнение. Добре е, че това за момента не фигурира като изискване. И да обобщя и аз. В доклада се прави много подробна оценка на състоянието на системата в момента. Едно от нещата, които свършихме, е да разгледаме и регламента за общите условия за новия период. И да оценим доколко тези препоръки се отразяват в подготовката за новия програмен период. В такъв смисъл смятам, че това ще е полезно и за комисията, и за всички, които се занимават, за да се помисли как да се подобри е, системата с е, цел е, да има показатели и измерване за доколко се използват европейските пари по най-добър начин. Благодаря. Сега сме готови да отговаряме на въпроси. Благодаря. Обаче, като че ли вие си прехвърлихте горещия картоф, това, което виждаме, че страните, които използват повече средства за изследване, всъщност са, са страни, които са развити, т.е. средствата не са им толкова необходими, а тези, които е, имат нужда от повече средства, просто не могат да използват своите капацитети. Аз не чух нищо по темата административен капацитет. Добре е да се спрете на нея. Сега давам думата на докладчика, колегата Шмидт. Благодаря да се прочете това проучване. За мен беше интересно. По-малко интересно е, че в тази комисия има трима членове само. И е, всъщност как е, изглеждат е, тези 200 милиарда евро, които ще трябва да се изразходват през този период. Изглежда това не интересува всички колеги, затова не са тук. Само за да повторя, тези 352 милиарда евро, които са предвидени за структурната и кохезионна политика, автоматично означават, че трябва да имаме функциониращи контролни структури и механизми. И ако не знаем какво искаме да постигнем и е, как точно да го постигнем, ние няма да знаем колко средства са ни необходими и винаги се получава така, че парите трябва да се увеличават, да се размножават, но без тези показатели мисля, че тази комисия остава без помощта при проследяване на пътя на парите. Освен това, преговорите искам да спомена, смятам, че там за комисията ще се постигнат ценни резултати. В обобщение искам да посоча следното. При е, състава на тези масиви от данни за мен, но мисля, че и за е, председателя е голяма изненада, и това е нещо, което а, е, Наблюдавам а, още от самото начало подобряването на процеса на събиране на данни във всички случаи трябва да бъде постигнато. За мен това е нещо, което изобщо не представлява въпрос. Важен е обаче принципа на пропорционалност. Ако искаме да решим всички задачи, ще имаме много работа. Нека да прехвърлим част от нея на държавите членки. Ние не можем да решим всички проблеми и понякога трябва да се изготвят, да се събират масиви от данни, които за мен нямат някаква видима полза за проследяване на пътя на парите. Тоест, те не са важни за програмите за подпомагане. Да речем, е, Европейския социален фонд би трябвало да използва такива индикатори. В някои области обаче няма индикатори, няма и масиви от данни. Най-вече, е, което се отнася до мерки, които засягат изолирани групи от обществото. Аз е, искам да подкрепя органите на държавите членки, защото е, събирането на големи масиви от данни е нещо много важно. Управляващите органи без това изискване и без това имат достатъчно работа и мисля, че няма нужда от повече комплексност, т.е. нито компетентните органи, нито бенефициарите трябва да бъдат натоварвани прекомерно, без а, е, това да а, нарушава интересите на Европейския съюз. За мен е важно да се спазва точността, практическата изпълнимост. Е, масивите от данни от е, комисията могат е, да всъщност са от две години, според мен изцяло устаряли. За следващия период се предвижда на всеки два месеца да се изпращат данни. По принцип аз подкрепям този подход, обаче мисля, че минаваме от една крайност в друга, защото пак това ще бъде в тежест на държавите членки и трябва да изберем някакъв среден вариант, данни да се изпращат всеки 6 месеца. За мен това е по-практичен вариант. Интересни са коментарите във връзка с това, че информацията трябва да постъпва от тези, които изпълняват проектите. Бенефициерите по договор са задължени да докладват за резултатите, но казваме, винаги доверието е нещо добро, контролът още по-добро, така че е, е, трябва да се предвиди е, докладване съгласно проучването е така. Е, има обаче, разбира се, и изискването за защита на личните данни. За мен това е нещо, което изобщо не се поставя под въпрос, но въпреки всичко би трябвало да се осигуряват необходимите данни. Хронологията на развитието на индикаторите за мен е много интересна. Виждам, че е постигнато нещо, развитието е положително. Това не може да се успорва, но ако погледнем бъде, към бъдещето, финансовия период 2020 до 2027 година, е, премахва се принципа ex-ante и тук е, до мен, за мен това е нещо, което буди загриженост. Освен това, периода трябва да се е, раздели на две, също така междинен доклад, според мен, не заменя една подробна оценка. В допълнение, така структурираният финансов период означава много голямо административно време. Имам предвид междинния доклад, който се изготвя по същото време, когато се изготвя проекта за следващата финансова рамка. В заключение, помощи на база постигнати резултати. Това всъщност е задача на бюджетния контрол. Разбирам, че за държавите е по-лесно да се концентрират върху разходите, без да се следи дали тези средства създават абсолютна добавена стойност. Това е посочено и в проучването. Никой не може да каже точно какъв пад точно трябва да бъде добавената стойност и както каза госпожа председателят, може да се отрази е, тази добавена стойност в е, предварителни резултати. По принцип, Това според мен е по-скоро не толкова въпрос на можене, колкото на желание. И е, мисля, че не би трябвало да се изразходват повече средства през следващия период. Това ще бъде контрапродуктивно и това ние сме го обсъждали на други заседания. Трябва да се спре практиката да се изразходва средства, просто защото само са налични, тъй като не може това да бъде целта на европейската финансова политика. Благодаря ви. Благодаря. Господин Джинал от Генерална дирекция регионални въпроси. Моля. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Съжалявам, че няма да мога да кажа прекалено много тази сутрин. Ние получихме проучването едва в петък след обед. Много е важно тези доклади да бъдат разглеждани внимателно, да се оценяват заключенията за да може наистина да представим комплексни данни, за да може да бъдем полезни на парламента след като и това ще го направим след като сме проучили подробно. Аз погледнах препоръките от моя гледна точка и много се радвам, че ще мога да потвърдя, че повечето от е, тези препоръки са взети предвид от комисията за периода след 2020 година. Приветстваме работата по насърчаването на използването на общите показатели. За нас е изключително важно това, за да можем да а, отчетем ефективно как се работи по политиката, да се актуализира цялата политика. И тук се виждат ни от предизвикателствата, с които исках да се занимая. Те са засегнати в доклада, именно да се убедят държавите членки в ефективността на общите показатели. Много държави членки е, продължават да работят с конкретни показатели, свързани с тяхната конкретна програма. Това може да е полезно е, на регионално, национално равнище, но не допринася допълнително на европейско равнище, защото тези конкретни индикатори не могат да бъдат агрегирани и в обсъжданията за регламентите и за регулиране за правната рамка след 2020 година има редица общи показатели, които са включени. Говорим за повече от 200 такива показатели за регионалния фонд за развитие и кохезионните фондове. И това число от 200 тревожи някои държави членки, но те нямат проблем с хилядите специфични показатели по различни програми парламента е, би било добре да подкрепи усилието на комисията за упростяване. И също така по въпроса за отчитането, ние показахме, че искаме Бихме искали доклад от държавите членки за показателите за финансовите данни на всеки два месеца. Няма ентусиазъм за тази честота, Може би ще се намалят докладите, но колкото по- рядко получаваме данни, толкова по-трудно ще бъде те да бъдат актуализирани. Въведохме значителни упростявания в предложенията след 2020 година. Е, има намаление в работното бреме, работната натовареност и не би било разумно да искаме по-голяма честота. Всичко, се, всичко е компютеризирано с електронна размяна на информацията. Тук просто трябва да се натисне копче, за да се предаде информацията това дава възможност на комисията да предоставя актуална информация на парламента и на другите институции. Благодаря много. Благодаря за генерална дирекция заетост, господин Антонио. Моля. No, also, steht so schön, steht so schön auf meinem... Поне така беше написано в моите записки. Сега какво правим докладчика като заключение? Аз бих си пожелала колегите от комисията, ако е необходимо, да прочетат е, материалите по-бързо дори от докладчика, обаче според мен държавите членки тук би трябвало да се справят с времето. Още веднъж искам да повторя. Ние искаме да опростим нещата и не искаме просто да прехвърляме бремето от един върху друг. Аз мисля, че нещата трябва да се концепират така, че за всички да бъдат приемливи и да не се отмества просто бремето от един върху друг. Не може да се каже, че парите не са важни, трябва да следим къде точно се изразходват и с по-голяма точност – Правим това и до сега, обаче в случая аз разчитам на колегите от комисията, когато тя точно се запознае с това проучване, да очертае какви последици, какви мерки проистичат от него, които бихме могли да е, споделим и ние. Благодаря. Аз мисля, че е очевидно, че в кохезионната политика можем да бъдем много по-добри, ако имаме повече идеи, по отношение на големите е, страни бенефициери, аз винаги съм мислила, че ако 350 милиарда евро бъдат е, разпределени сред населението, все пак ще има някакъв резултат. Обаче предвид е, огромните суми би било по-добре, ако постигаме по-добри резултати. Смятам, че тези средства, които се вземат с известна гаранция и след това не се изразходват по най-добрия начин, това не е добър знак. За мен не е добър знак так, ако регионалната комисия продължава както до сега, смятам, че в един нов период ние би трябвало да започнем голямо приятелство с регионалната комисия и комисията по селско стопанство. С комисията по селско стопанство ние би трябвало да а, постигнем една по-голяма воля в бъдеще за контрол върху бюджета. И мисля, че го постигаме. Това е добрата новина. Искате ли да допълните нещо? Аз поставих и въпроса каква роля играе администрацията на държавите членки и най-вече държавите членки, които особено много се нуждаят от тези средства, но имат административни пречки. Бихте ли взели отношение по този въпрос? Нека да кажа нещо по първия пункт. Да, наистина е изключително важно. Естествено, трябва да се намери някакъв баланс между упростяването на системата, което е много полезно от гледна точка на ресурсите, които са необходими в държавите членки, за да може да работят по тези показатели и да се е, покаже как системата може да работи в сферата на отчетността. Това беше установено в нашите проучвания. Вярно е, че има проблем с липсата на капацитет в някои държави, които може би са се присъединили към Европейския съюз по-неодавна. Но ако имаме една силна рамка на равнище Европейски съюз, тя ще предостави необходимата подкрепа, за да може да се разработят необходимите способности. Тук не става дума само за разлика между различните държави, а и разликата между по-малките и по-големите региони, и за създаването на статистически системи, които са полезни. Съвсем на кратко искам да кажа нещо по нещо, е, да кажа няколко думи за нещо, което беше повдигнато във връзка с продължаващия акцент, който се поставя относно общите показатели за изпълнението, за разлика от конкретните показатели. Ние сме съгласни и това е отразено в темата на нашия доклад и струва ми се, че това е свързано с това, което каза колегата ми за ексанте оценката, а именно а, да преди да почне да се прилага една програма, тя да бъде прегледана дали са вградени в нея общите показатели за изпълнение. Това са двете неща, които исках да добавя към вече казаното. Благодарим за представенето на проучването и в новия мандат на парламента със сигурност ще работим по тази тема. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. Сега точка Пета. Специален доклад на Европейската сметна палата за биологичните продукти. Това е една интересна тема. Докладчик от парламента е госпожа Каденбах, която е в болница, за съжаление. И е, защо? Защото се щупи крака. Пожелаваме и добра възстановяваме. Аз поех доклада. Членът на Сметната палата, е господин Мионис, сърдечно добре дошъл при нас и веднага ви давам думата да представите доклада. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да представя специалния доклад на палатата за контрола на органични е, на биопродукти. Производството на биопродукти расте много бързо. Органичното лого на един продукт е гаранция, че са следвани стриктни екологични правила. Контролната система трябва да гарантира, че е, тези правила са приложени на всеки етап на поверигата. След един аудит, който публикувахме в 2012 година, ние оценихме дали комисията е коригирала установените слабости. Този път ние се занимахме с вносния режим за биопродукти. Ние установихме, че контролната система се е подобрила и че нашите препоръки са приложени, изпълнени в общи линии, но все пак е, остават някои предизвикателства. Във връзка с продуктите от Европейския съюз, нашия одит първо разгледа системата за контрол на продукти, произведени в Европейския съюз. Е, на времето, по времето на доклада ни в 2012 година комисията не беше е, провела одит е, от 2004 година насам. Комисията извърши действия за подобряване на правната рамка. Компетентните органи в държавите членки предприеха действия за подобрят контролната си система. Някои въведоха промени в правната рамка, други подобриха координацията с акредитационните органи или издадоха по-добри насоки за надзора върху контролните органи. И все още обаче се установява традиция слабости. В нашия предишен специален доклад от 12-та година установихме, че мерки за прилагането а, се прилагат по различен начин. Хармонизацията се подобри от тогава насам. Комисията започна да работи с държавите членки да се подобри това на равнище на целия Европейския съюз. Размяната на информация се подобри вътре, вътре в държавите членки, между държавите членки и комисията и помежду между държавите членки. Ние смятам обаче, че отчитането в държавите членки би могло да бъде по-бързо. Нашия одит също така се насочи към контролната система за вносни биопродукти. Те представляват представляват около 15% от всички биопродукти, консумирани в Европейския съюз. Съществуват два различни режима за внос, еквивалентни контролни органи действат в трети страни и те удостоверяват, че повече от 80% от органичните продукти, внесени в Европейския съюз, са наистина биопродукции Сертифицират се около една трета от вноса. Одитите на комисията от 2012 година на сам са включили повечето от третите страни, които се смятат, че имат еквивалентни стандарти. И също така има и други значими е, вносни пазари, например както Съединените щати, както и техните акредитационни органи. Във връзка с системите за контрол на внос, когато комисията установява проблеми, това може да бъде сложен и дълъг процес за подобряване на ситуацията, но нови правила са приложени, за да може тяхното изпълнение да бъде по-бързо и по-ефективно. Ние установихме слабости в проверките на а, е, пристигащи а, е, пратки. Извършихме едно упражнение за проследимост а, е, на 105 органични продукти, като следвахме а, следата на хартия от търговец на дребно до производителя. Резултатите бяха по-добри в сравнение с 2020 година. Направихме три препоръки на комисията. Първата да се коригират все още оставащите слабости, да се подобри надзора върху вносните биопродукти и накрая да се извършат по-комплексни проверки на проследимостта. Благодаря. Искам да задам някои въпроси на докладчика, но преди това да благодаря за извършената работа. Този доклад е много интересен. Първия въпрос е свързан с дългите етапи, които комисията винаги трябва да има осигурени, за да се запознае с такива доклади. Имахме доклад през 2004, след това 2014 година и сега а, одита на контролните органи. Първият ми въпрос – защо периодите са толкова дълги? Това е първият ми въпрос към Европейската комисия. Имам и други въпроси. Докладът на Сметната палата прави разлика между частни и публични контролни органи. Съществува такава възможност. Какъв е вашият опит с тях? Е, еднакви ли са или стигат до различни резултати в своята работа? След това, няма консолидирана контролна статистика за биопродукти, които постъпват в Европейския съюз отвън. Има ли някакъв проблем? Пита председателката. тези държави членки, някои от тях публикуват данни, някои е, не. И въпросът е дали не трябва да имаме единно публикуване на данни, за да проследяваме по-добре тези продукти. След това въпрос съд беше по параграф 16. Сега вече искам да задам въпрос е, по параграф 23. За мен тук е, е изненадващо, че е, се включват пестициди и биопродукти. Искам да попитам какво се има предвид с това. Биопродуктите са 6 пъти по-малко, но все пак е, те са на лице. Въпросът е, е, знае ли това потребителя, трябва ли да го приеме? Искам да получа отговор от комисията на този въпрос. След това въпрос по параграф 31. 2012 година имахме доклад. Тогава комисията не изготви одити по биопродукти и биофарми в държавите членки. И въпросът е как е, смята да процедира комисията в бъдеще по отношение на одита на връзка с е, биоземеделието. Друг въпрос, свързан с България, има специални одити за Чехия и за България. Е, Сметната палата е посетила двете държави членки и въпросът е какво става в България, недостатъците там дали са отстранени или не. В Чехия Сметната палата е установила, че контролните органи са имали нужда о средно от 33 дни през 2016 и 2017 година, за да установяват нарушения. И точно в сектора храни тези нарушения трябва да се откриват и комуникират по-бързо. И след това има един израз without delay. Аз бих искала да знам какво точно се има предвид с него. Има нови актове нормативни за биофарминг, биофуд, т.е. биохрани и биоземеделие. Дали е, това е включено в е, новите регламенти. И последният ми въпрос е свързан с Китай. Китай е най-големия вносител на биопродукти. Е, за мен това беше интересно да го науча. Смятах, че не е възможно какво става с Китай и какво става с подобряването на контрола, по-строг контрол относно Китай, изобщо колко е, контролни звена има в Китай. Това е нещо много важно е, за нашия европейски потребител. И след това е, генерална дирекция Аграр давам думата на нейния представител. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията. Благодаря, че ни дават възможност да обменим мнение по доклада на Сметната палата. Комисията приема положително доклада. Биосекторът е много важен за европейското замеделие и, и отбелязва сериозни успехи на пазара но устойчивото развитие зависи и от доверието на потребителите в етикета био. Затова приемаме констатациите на съвета. Отбелязва се мерките на комисията за контрол на системите за биопродукти. Също се очертават предизвикателствата, които до части са решени Дайте малко шанс на преводачите да ви следват, казва председателката. Трябва да признаем, че сектора се разви изключително много в последните години и съответно и системата за контрол трябва да се развива. Комисията е наясно, че с този растеж се зараждат и рискове и съответно предприемаме мерки. Разработили сме и програма за одит в трети страни. Във всички случаи е, вече има одит за основните органи за контрол. Не е толкова и възможно да увеличим броя на проверките годишно. Девет годи, е, одита се провеждат годишно е, от е, страна на комисията, три от тях в страни членки и шест е, върху вносни продукти. Не можем. Имаме желание да направим и повече, но нямаме средства за това. Новият регламент за производството на биопродукти ще влезе в сила 2021. Там се решават ред от коментарите на Сметната палата. И за да отговорим на въпроса ви, ще има възможност, има доста подобрени елементи, а също има и възможност да се реагира по-бързо, когато ни информират за конкретни проблеми при внос на биопродукти. Имаме възможност и да реагираме по отношение на недостатъчно ефективните контролни инстанции. В такъв смисъл е много важно страните членки също да предприемат мерки, тъй като тук става дума за споделени правомощия. В такъв смисъл се търси по-добра координация. Приемаме трите препоръки е, на е, Сметната палата, както казах, като се има предвид, че от изготвянето на доклада до сега сме въвели някои мерки. По отношение на препоръка едно, т.е. да се попълнят празните места в страните членки и да се хармонизират системите за контрол и предаване на данни на годишна база, ние приехме един ориентировачен документ за изготвяне на национални каталози за, на, за националните мерки. Там се включва и биопроизводството и съответните годишни мерки за контрол. В годишния доклад ние отчитаме е, данни на базата на е, предоставени такива от страните членки. Опитваме се да реагираме възможно най-бързо е, на националните доклади и полагаме големи е, усилия да работим по е, критичните моменти, очертани в доклада на Сметната палата. Също така, съдържанието на докладите трябва да бъде хармонизирано с цел да получаваме и хармонизирани данни, такива каквито от тези, от които имаме нужда. Националните каталози ще служат и за хармонизиране на е, е, евентуално на мерките срещу нарушения. В момента обсъждаме с е, страните членки как е, да изготвим един документ в такъв смисъл. Втора препоръка подобряване и надзор на вноса е, и търсене на по-добро сътрудничество. Ние провеждаме годишна среща с сертифициращите органи и търсиме е, лоялна конкуренция, защото няма инструменти, с които да налагаме е, изисквания за сътрудничество. Стараем се да подобрим и дискусиите с трети страни в нашата многогодишна рамка за взаимоотношения с тях. Опитваме се да ориентираме и страните членки за конкретните механизми за контрол и надзор на вносни продукти. По отношение на третата препоръка за повече контрол за проследяемостта. Трябва да е ясно, че комисията извършва съответните проверки, когато има информация за съмнителни пратки и е, също провеждаме и други мерки за проследяемост – страните членки излагат своите резултати за, от проверките пред Комисията за биопроизводство. И предвиждаме също така да има и да въведем и електронна сертификация, която въжи за вътрешния пазар а, и за вносни продукти с цел а, да има и повече достъпност трансгранично а и да се вземе така, мерки тази система да се разшири към тредни, трети страни. Тоест, има какво да се върши и от комисията, и от страните членки. Много е важно да повишим доверието на потребителите в европейското биолого. За това ще продължим и да работим за тази цел. Що се отнася до е, пестицидите, законодателството е, има своите изисквания по отношение на употребата на пестициди. Но е, тези пестициди могат да се озоват в продуктите и по други канали, не само чрез прякото им използване. за това правиме и анализ и е, този анализ обикновено се извършва от контролните органи, а ние координираме и наблюдаваме тяхната дейност. Тоест, не може да се дава една изчерпателна гаранция, че няма употребени е, пестициди Що се отнася до въпроса за България, там бяха проведени одити, изготвили сме план за действие, следим неговото изпълнение съвсем отблизо. За момента не всичко е в наред, но има напредък и ние наблюдаваме положението в България. По отношение на Китай, това е една от третите страни, откъдето идва най-голям внос. Но все пак, нека да кажем, че е, процента на вноса е много малък в сравнение с цялата продукция в Европейския съюз внос от Китай. Там сме констатирали известни рискове и изготвихме насоки, особено за контролните органи, за да засилят контрола за, върху продукти внесени от Китай. Поддържаме регулярни връзки, включително и в комитета – с цел да се упражнява внимание към стоките, влизащи от Китай. Мога да отговаря на вашите въпроси с удоволствие. Благодаря. Господин Здеховски. Пани председкиня, аз съм трошко... Благодаря, госпожо председател. Аз съм малко изненадан от този дебат. Наистина не знам, след като изслушах всичко това, какво следва да мисля за биопродуктите. Мисля, че проблемът не е в държавите членки, въпреки че в доклада се споменават много проблеми, които държавите членки имат, например, в Източна Европа. Аз смятам, че все пак там има известно ниво на контрол. Но биопродуктите от Африка или от е, Китай, там за мен няма гаранции, а вие посочвате – че е известно, че в много биопродукти са установени завишени стойности на пестициди. Как мога да се защитя като потребител от това? Посочва се увеличаване на контрола в трети държави, но самите вие посочихте, че в комисията няма достатъчно персонал за това. Защо тогава ние означаваме такива продукти като биопродукти и защо ние мамим по този начин европейския потребител? това не е критика към вашата генерална дирекция и към комисията. Става дума за чисто философски въпрос, защо се самозалъгваме. Аз, например, скоро видях бил чесън от Китай. 140-150 крони на килограм, да речем 6 евро на килограм в Чехия, можете да отглеждате чесън на тази цена. Бил е, чесънът от Китай – струваше 140 крони, което означава, че крайната сред... цена е 40 крони. Ако биочесънът трябва да изпълнява всички критерии, които изпълняват чешките биоземеделци, тогава не можете да твърдите, че този чесън ще има същата цена. Тоест, ако знам какви критерии трябва да изпълняват биопродуктите, защо тогава ние пускаме неистински е, биопродукти на европейския пазар и ги продаваме като такива, като биопродукти. Ние трябва да продаваме продукти, които наистина са проверени и при които имаме възможност да извършваме контрол. Аз бих помолил тази тема да се разглежда по-комплексно, може би да се изготви един по-подробен анализ. Аз, например, често пътувам в Африка и ако мога да кажа, виждайки какви продукти има там и се предлагат за биопродукти, то тогава мога да стана председател на комисията в следващия мандат. Сега, искате ли да вземете отношение още веднъж? Благодаря, госпожо председател. Нека малко да коригирам изказването. Вносните продукти, които носят етикет био, в голямата си част са био. Така че не бива да се обобщава и да се преувеличават проблемите, които остава, от, наблюдаваме. Има съответни органи, е, които сертифицират. Винаги има контрол за продуктите био. Въпросът е да, се, да е сигурно, че тези проверки е, се правят от съответните органи, които имат съответни правомощия. И ние съответно е, правиме наблюдение с тази цел – дали е, са произведени в Европейския съюз или идват е, отвън, е, проектите, продуктите минават през проверки, за да е сигурно, че спазват европейските норми. И така, за да поставим нещата в контекст, нека да кажа, че продукти, вносните продукти са много-много малък проект, процент от продуктите, използвани на пазара. И, и упражняваме особено внимание към продукти, идващи от някои страни членки, за да с цел да запазиме доверието на потребителите в биопродуктите. Тоест, има мерки, извършват се проекти, но а, никога не може да се дават 100% гаранции. И като ви казват, а, че отговорността не е, е на първо място на страните членки, не е точно така. Тези продукти влизат в страните членки е тяхна отговорност те първи да установят дали те отговарят на съответните критерии аз трябва да посоча, че всъщност това е интересен специален доклад. Той показва какво малки държави в Европейския съюз притежават, а именно много голяма сигурност и контролни правомощия и естествено се установяват недостатъци. За мен това беше много интересно. Всъщност Става дума за економия от страна на държавите членки и е, ми се струва, че потребителите в Европейския съюз са в много по-добре положение, отколкото в е, други страни. Господин Мионис, искате ли да вземете отношение в заключение? Um, uh, в нашия доклад не формулирахме препоръка за създаване на повече нива на контрол. Придържаме се към съществуващата система с известни корекции. Целта е, целта е да се повиши доверието в биопродуктите. Благодаря. С това приключихме обсъждането на тази точка от дневния ред. Благодаря на представителите на Европейската комисия и на останалите оратори. Точка 6 информационен документ на Европейската сметна палата относно отговора на Европейския съюз на скандала Дизелгейт. Аз искам да припомня, че тук ставаше дума за е, използване на е, фалшифицирани компютърни програми е, по отношение на е, тестването, така че да се намалят стойностите на отработените газове. И сега нашия докладчик е господин Штиховски. Давам ви думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за възможността да ви предложим нашия информационен документ. Позволете ми да а, спомена за нашия доклад за замърсяването на въздуха. А, до, той а, до, причинява 400 хиляди 000 преждевременни смъртни случая годишно. 11% от дребните частици във въздуха се дължат на автомобилите. Контролната, системата на контрол явно не се справя. Намалена намаля... Е, въпреки известното намаляване, съответните емисии остават високи. Получихме молба о, да извършим одит, решихме да ви предоставим вместо това един информационен документ. Защо направихме това? Защото първо Европейския парламент се справи много добре, анализирайки системата. Издадени са повече от 60 препоръки до комисията и държавите членки. Не искахме да дублираме вече извършена работата. Комисията предложи ново законодателство през октомври 2018 година, но част от законодателството трябва да бъде прието на равнище Европейския съюз и на равнище е, държавите членки. Ние искахме да ви предоставим един доклад в този състав в Европейския парламент преди европейските избори. Е, е, Откоряват се някои предизвикателства, защото и тъй като това е един информационен доклад, той не съдържа препоръки. Сега от положителна гледна точка Дизелгейт ускори законодателните промени в европейската система. Необход... Системата, възможността за проверка на емисиите от автомобилите се повиши, променени са системите на одобряване беше въведена система за хармонизиран тест за леки автомобили. Също така използването на теста върху а, функциониращи автомобили стана част от а, изпълнението. Има и ясни ползи за въвеждането на а, проверки на емисиите на азотни оксиди, особено а, и се сведе до 126 мг на километър. Това се дължи на използването на по-ефективни технологии, селективно каталитично намаляване на а, емисиите. Въздействията на а, намаляването на е, реални емисии. Е, приложи се норма 128 вместо 168 мг на километра. Е, на километър. Нашия информационен доклад е свързан с, с един доклад, който беше изготвен политическо решение е как ще се промени законодателството в бъдеще. Просто искаме да ви напомним, че има научни доводи, които са свързани с неточности в измерванията. Независимо от положителните промени, се установяват следните предизвикателства. Производителите могат да намерят нова гъвкавост в лабораторните тестове за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Също така се съществува и риск, че производителите ще оптимизират автомобилите за теста на действителните емисии по време на шофиране. Всичко това ще зависи от съответната правна рамка. Много а, Има два случая в Европейския съюз, в които а, се извършват тестовете от екологичен орган, а, както в Съединените щати. Искаме също така да предупредим, че има някои проблеми, които не са засегнати от последните законодателни действа. Може би ще минат много години преди да се подобри качеството на въздуха в градовете, макар че повече от 10 милиона автомобила от различни марки бяха изтеглени от пазара въздействието върху емисиите от азотни оксиди е малко. Новия новата рамка за одобрение разчита на проверки на новите модели. Също така трябва да се каже, че фалшифицирането на системите за емисии създава големи проблеми. това може да бъде установено чрез периодични технически прегледи, но тяхната ефективност трябва да бъде подобрена. В много държави членки няма ам, системни проверки да се види дали са премахнати съответните специализирани филтри. Това беше кратко представене на информационния документ. Благодаря. Искам да припомня, че екологичната комисия вече получи този документ. Колегата Штеховски. Děkuji, пани předsedkyně. Я myslím, че... Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че този дебат за Дизелгейт няма да се концентрира върху колите върху количествени измерения на присъстващите тук е, депутати, а върху качеството им. Но шегата на страна искам да благодаря на Европейската сметна палата за този толкова добър доклад. Изобщо всички резултати, постигнати до сега, бяха много добри и ме убеждават, че Европейската сметна палата наистина разполага с чудесни експерти и наистина е в състояние да разглежда тези неща не само хоризонтално, но и вертикално. В самия доклад има редица много интересни акценти, които самият аз установявам без да съм експерт в областта на автомобилите. Тези аспекти са много добри, е, много полезни, те са логични и е, съответстват на здравия разум. Искам да благодаря за това още веднъж на Сметната палата и да подчертая, че точно това беше нашето желание. Един толкова добре изготвен доклад. Това беше на времето големия скандал. Смисъл не спазване на европейските норми, измама на потребителите, обаче в крайна сметка се установи какво, че измервателната система няма нужното качество. Ние дискутираме как да подобрим опазването на околната среда. Скоро си купих дизелов автомобил и е, дори е, търговецът, е, който ми продаде автомобила, ме попита дали искам да имам такава система, която да заобикаля тези строги правила. И за това искам да посоча, че системата има слабост. Евросекс. Това е, е нещо добро, ще намалим на замърсяването на въздуха, обаче от друга страна ние е, продължаваме да е, даваме възможност на определени хора за нечестни машинации. Е, отстраняване на вредните частици от въздуха. Е, това е по-важно, отколкото е, спирането от употреба на дизеловите автомобили ако не се спазват нормите, наистина автомобилите ще бъдат истински замърсителни бомби. Така че трябва да използваме модерни системи в автомобилите. Имаме много стандарти, извършваме много дейности в тази насока, обаче средствата показаха, че стандартите просто не са обект на контрол. Контролът е недостатъчен бяха спряни автомобили от пазара във връзка с Дизелгейт, но какви са конкретните резултати? Какво става с тези автомобили? Знаем ли дали има промяна в софтуера? Има ли независим орган, който да даде много точен отговор на този въпрос? Това според мен е проблем и точно този проблем е добре описан в доклада. Още един проблем сега искам да засегна. Европейския съюз, за разлика от САЩ, няма конкретна визия по отношение на вредните емисии от автомобили. По мое виждане, това е много важно. Искам да похваля Европейската комисия за това, че през цялото време е сътрудничала с Сметната палата и смятам, че това е добър път към бъдещето. Въпреки това, искам да задам все пак един въпрос на комисията. Забелязахте ли, че има две категории европейски граждани? Осъзнавате ли това? Аферата Дизелгейт – клиентите в Германия и във Франция бяха обещетени. Защо нямаше обещетения за клиенти от други държави? където също има проблем с емисиите, тъй като са закупили автомобил с определена марка. Защо, например, хората в Чешката република, Словакия, Полша не получават обещетение? Това са хора, които са купили същите автомобили като гражданите на Франция или Германия, но не ги обещетяват. Никой не се грижи за това каква е стратегията на Европейския съюз за бъдещето на тези автомобили. Това, което се случи, за съжаление не се споменава в доклада. Когато се стигна до скандала Дизелгейт, по-старите автомобили просто бяха изнесени на изток, да речем, на пазара в Чешката република. В Чешката република е луксозна кола Ауди можеше да се купи за 5000 евро, а това а, всъщност е твърде ниска цена. Тези автомобили просто са изпратени в източноевропейските страни и това беше проблем – това е и проблемът на тези страни с по вредните емисии. Така че нека да не говорим само за западните страни, но и за източноевропейските страни. Освен това, искам да попитам дали Европейската комисия иска да създаде централна база данни, където потребителите могат да получат точна информация за различните марки автомобили и сега един личен коментар. Аз лично е, смятам, че електромобилите не са чисти превозни средства, защото все пак електрическа енергия трябва да се произвежда за тях. И производството на батерии не е екологично производство. Смятам, че дизел скандалът беше нещо много важно, обаче от друга страна смятам, че той трябва да се разглежда в един по-широк контекст. И ако във бъдеще ще се занимаваме с мобилност, трябва да вземаме предвид всички фактори на замърсяване, които замърсяват т.е. вредят на околната среда. Не трябва да се концентрираме само върху някои аспекти. Това би бил грешен подход. Благодаря. Благодаря. Темата е много сложна, защото ние навлизаме в сферите на специализираната политика и това не е наша задача. Искам сега да дам думата на генерална дирекция РОУ, госпожа Суховска. Uh, благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожи и господа. Първо, преди да отговоря на въпросите, които бяха зададени от уважаемия депутат, позволете ми да кажа, че сметната, да благодаря на Сметната палата за документа, който е изготвен. Отчитаме колко е висок върху качеството. Ние много добре си сътрудничихме и много конструктивно с Сметната палата по констатациите. Позволете ми да подчертая няколко неща, които са важни за съответния казус и да отговоря на някои от въпросите, повдигнати по време на размяната на мнение. Искам да кажа, че комисията започна да работи по новата законодателна марка мя, рамка преди избухването на скандала Дизелгейт. Ние не ние ускорихме правилата за тестовете, за а, тестовете за а, азотни оксиди, амоняки и така нататък. Позволете ми да кажа нещо много важно чухме, че комисията може би нямала визия за емисионната си политика. Искам да поясня, че някои от нашите тестове ние заложихме глобален стандарт и бяхме а, приети като като стандарт за глобализа... глобализацията на тестовете и как емисиите трябва да се тестват, включително емисиите е, от фини прахови частици. Имайте предвид, че системата остава централизирана, която означава, че правомощията за прилагането на законите са в ръцете на държавите членки. Въпреки това, комисията получи повече правомощия да прави проверки на пазара, да извежда заключения. Осфинансирахме нова инфраструктура, която ще служи за независими тестове на автомобили, независимо повтарям, тестовете на емисиите от автомобилите. На последно място, но не по значение, и това е в отговор на един от вашите въпроси, как гарантираме, че емисиите са такива, каквито трябва да бъдат. За тази цел въведохме независими тестове от трета страна, която, ако е сертифицирана, може да извършва подобни допълнителни тестове. Резултатите от тестовете по време на жизнения цикъл на един автомобил автомобил се оповестяват публично с съответните стойности и с съответните проявили се проблеми. Ние в Сметната палата каза, че е необходимо време, за да се види как действат правилата е, на практика. Искам да кажа обаче отново, че това е съвместно усилие от страна на държавите членки, от друга страна и от промишлеността и разбира се от комисията, за да може да се подобри изпълнението, ако има нарушаване на закона поради липса на коректно транспорт планиране. Вие зададохте два конкретни въпроса за компенсирането на потребителите. Повдигнахте въпроса за прехвърлянето на автомобилите от Западна към Източна Европа. Очитаме, че това са много а, сериозни въпроси. Тук не става дума за желанието или нежеланието на комисията да реагира. Става дума за разделението на правомощията. Това, което може да прави комисията и това, което може да правят държавите членки. Остава факта обаче, че а, когато трябва да се компенсират щетите, това е в ръцете на националните органи и националните съдебни институции нашите колеги от генерална дирекция Just е, е, обменят информация с организациите за защита на потребителите в съответните страни но в крайна сметка държавите членки решават как да се справят с, с, с последиците. По въпроса за експорта на коли от запад на изток, вие трябва да разглеждаме проблема и в източника, и в крайния пункт. Трябва да се види как се подобрила системата, актуализирането на софтуера, също така въпроса с регистрирането на автомобили втора употреба. Това е сложен проблем. Това е свързано с покупателната способност на хората. Тези е, неща трябва да се по тези неща е, трябва да се работи много деликатно. Вярно става дума за качеството на въздуха, но има и други неща. Има политика за данъчното облагане, за регистрацията. Да обединяваме държавите членки в един форум, който обсъжда тези проблеми. Последният коментар, който искам да направя, е, че комисията ще проведе редица последващи дискусии за това как да се одобряват правилата, какво да се прави за експорта от запад на изток е, Сметната палата ги оцени и на следващите етапи на приложението на тези е, законодателни положения ще докладваме на парламента. Благодаря. Искам обаче първо да поздравя групата посетители от Лихтенберг. Благодаря, че успяхте все пак да дойдете тук при тези задръствания в Брюксел. Ние в момента разглеждаме отговора на Европейския съюз на Дизелгейт на въпроса какво трябва да се направи. И това, което казахме накрая, цялата проблематика с дизела има много измерения, има много компетенции в Европейската комисия и се опитваме да обединим това в една работна група, да се каже за забрана за употреба, каква е връзката с екологичното законодателство, да има станции за измерване, с, освен това износ на стари автомобили, които обаче още са в движение, техния износ към източна и южна Европа. Това е проблем, който съществува от поне 20 години. Ако няма да се изнасят в Европа, то може би в бъдеще в Африка. Така така че има ли е, работна група в комисията, която да разглежда тези неща, да даде един общ е, отговор на тази тема, защото тя е интересна както за тези на Запад, така и за тези на Изток. Давам ви думата. Much, е, Благодаря, госпожо председател. Определено считам, че комисията е единодишна, когато се изказва по конкретни проблеми има ред е, аспекти, които трябва да се очертаят. Примерно, когато се приема законодателство, всяки отдел на комисията трябва да е в съгласие, независимо дали е законодателство, което се приема само от съвета или от съвета и парламента. Необходимо е също така обаче там, където липсва е, законодателство, да даваме съответните насоки за страните членки. И сега създаваме един форум за изпълнение, т.е. платформа за обсъждане с страните членки, където е, се ангажират и службите на комисията по теми, които чухте засегнати и тук. От септември 2020 ще започне официално да действа този форум, но ние вече започваме да подготвяме, изпъл... т.е. Е, ще започне да действа регламента, ние сега подготвяме работата по вторичното законодателство. Доста е, неща е, се обсъждат на различни места, но този форум сега ще бъде една обединяваща точка за подобни дискусии. Веднъж годишно форумът ще има пленарно заседание. Тогава ще има покани и за наблюдатели, участници от трети страни. Работещ форум ще бъде, който веднъж годишно ще се среща с всички заинтересувани страни. Така че това ще е мястото, където могат да се поставят подобни проблеми. Колегата Штиховски е, спомена за манипулацията на автомобили поради неизползването на филтри за частите. Аз смятам, че по този начин автомобил губи регистрацията си. Това е измама. И сега възниква въпроса дали всички държави членки има такива технически услуги, така че на редовни интервали да извършват е, проверки дали автомобилите отговарят на националното и на европейското законодателство. Междувременно е, дали всички държави членки от Европейския съюз имат такива съоръжения. So, there are two for the moment. Благодаря. Два етапа на верифициране има в момента при колите. Първо предварително е, проверка, е, съответното типово разрешително не може да бъде дадено, ако колата не е покрива всички екологични мерки. И също сега има един режим на, засилено, на, на засилен надзор на пазара. Това, което вие споменавате, са технически проверки, които в момента се правят в контекста на периодичните технически прегледи. Всяка страна има такъв режим – за проверка на всеки автомобил, знаете, след определен период. Тези технически е, проверки, ако се изпълняват надлежно, трябва да покажат къде са и е, слабите места. Е, нашата работа е да направим така, че страните да провеждат тези технически прегледи достатъчно ефективно. Нивото на тези прегледи варира. Ние сме приели един документ с насоки, съществува законодателство в този област. Дали е необходимо допълнително да се хармонизират правилата, би следвало да направим оценка на това. Има колеги, които се занимават с тази тема. Но отговорът ви е да, съществува система, но как тя функционира е до голяма степен въпрос на капацитет и изпълнение от страна на страните членки. Аз не съм имал предвид нормалното обслужване на клиенти, което е в интерес на цялата индустрия, техническите инспекции да се извършват също и съгласно правилата. И имам предвид контрол от държавен орган, който да е сертифициран или пък частен орган, когато държавата е сертификирала да следи за спазване на европейските стандарти за отработени газове и най-вече да отговаря на типовото разрешение за автомобила. Това имам предвид. Не знам дали правилно сте ме разбрала. When it comes to the monitoring of emissions, Що се отнася до мониторинг на емисиите, отново има типово разрешително за автомобила. Освен това има и разпоредби за надзор на пазара. Страните членки ги прилагат по съвсем различен начин. Системата е децентрализирана, комисията не може да се произнася. От септември 2020 правилата за страните членки са подсилени и комисията ще има допълнителни правомощия. И ако при случайни е, проверки се установи, че автомобила е прекомерно е, замърсяващ, има съответните процедури. Допълнителните проверки или е, тестване от трети страни, от независими органи – за съответствие там ще се измерват а, нивото на емисии по време на целия цикъл на живот на автомобила. Тези системи е, съществуват от дълго време, но не са били прилагани достатъчно от страните членки. Сега с новото изисквания сме сигурни, че и благодарение на проверките на комисията ще ограничим до голяма степен а, възможността не изпълняващи нормите автомобили да са на пътищата. Колегата Стихавски. This very interesting... Благодаря. Много интересен дебата и е необходимо да поставяме тези теми. Вие реагирате по един отличен начин, за което ви благодаря Въпросът ми е за, за подробностите и е, не толкова за новите автомобили, а за съществуващите. Ако погледнете на интернет, ще установите е, десетки видеоматериали как може да манипулирате един дизелов автомобил. Може да се вземе да се извади филтър от двигателя, може да се сложи е, чип. Имате ли е, стратегия за това как да се преборите с тези явления? Защото Евро 6 ще е отлично, но е, колите Евро 3 ще си съществуват и когато собствениците им е, е, сложат някакви устройства да бият системата, тези коли ще си останат замърсяващи. Имате ли стратегия е, за тези е, приеми? Да се слагат чипове, да се махат филтрите? Примерно на чешкия пазар има много фалшиви филтри. Част от тях са произведени в Полша, например. Това е проблем. Прав сте. Има сериозни съображения, т.е. сериозни причини, е, не малко коли, които се движат в момента, да, не, да бъдат замърсяващи. ние осъществяваме проверки е, ежемесечно е, за автомобилите, които бяха засегнати от Дизелгейт. Много малко страни е, има оставащи такива автомобили. Около 50 до 70% стига проверките в някои страни членки. Тук става дума е, за единствено е, отговорност на страните членки да приемат законодателство да издирва тези коли и да направи необходимото. Това е в рамките на националните правомощия. Единственото, което можем да направим е да упражняваме натиск а, и да изваждаме в публичното пространство съответната информация. После казвате е, тези случаи, когато собственик на е, коли или фирмени собственици е, правят някакви приспособления за намаляване на емисии. Това не се включва в типовите разрешения и отново тук е, е ролята на периодичните технически е, прегледи и полицията, например, да следи дали системата функционира. Отново, страните, страната членка е тази, която изгражда съответната система. Тя не се определя на европейско ниво. Е, ние отчитаме какво се случва, но изпълнението е за страните членки. Благодаря. Господин Яра, искате ли да добавите нещо? Благодаря. Нека да благодаря на комисията за отличното сътрудничество. Даваме си сметка, че много от нещата все още са в отговорността на страните членки. Затова и трябва да има повече диалог между комисията и тях. Едно от предизвикателствата, които установихме, е, че трябва да има по-засилен надзор над пазара и по-малко е, важност да се отделя на типовите разрешения. Защо казваме това? Типовите разрешения се издават на база на тестове е, в е, лаборатории на самите органи или на самите производители. И тогава изведнъж се оказва, че автомобилите постигат е, съответните изисквания, е производителя вика съответния орган и е, получава типовото разрешение. Тук не установяваме полза от тази система. Трябва да има повече контрол над пазара. Европейския е, център за научни изследвания ще прави е, също такива тестове. Направили сме едно изчисление за Нидерландия. Там се очаква два или три марки коли да бъдат проверявани на година за норма на емисиите, което не е нищо. А това, което говорихте за е, приспособяването на колите, то не, не е покрито от законодателството за типовите е, разрешения – и е, както и вие казахте, както и доклада се казва, това си остава отговорност на страните членки. Част от отговора е, на вашия въпрос, госпожо Гресле, е, че има известно разминаване. Когато един производител иска да а, получи типово разрешително, той може да си избере е, всяка страна членка и когато го получи, то ще е валидно навсякъде в Европа. Но когато а, про, потребителите искат да се обърнат а, и да търсят а, съдебна защита, а, да речем, а, срещу а, производителите, те не могат да го направят навсякъде, така че трябва да се преосмисли системата. Освен това, трябва да има и повече данни. Много малко е, резултати се публикуват от е, е, и независими органи за съответните устройства за намаляване на емисиите. Тогава ще може да се установи дали стари автомобили, които са били е, модернизирани, отговарят на условията или не. Благодаря. С това приключихме дискусията по тази точка от дневния ред. Благодаря много за много информативните становища и още веднъж благодаря на Сметната палата за брифинг документа. Е, ние ще се занимаем с е, тази тема и в бъдеще. Сега искам да поздравя и втората част от групата на посетители от Фихтенберг. Добре дошли. Преминаваме сега към точка 4 от дневния ред. Става дума за проучване относно ефективността на политиката на сближаване. Нашия докладчик е колегата Клинц и е, сега ще бъде представено проучването. Давам ви думата. Good morning май. Добро утро, аз съм Жо Дарваш. Изготвихме това проучване съвместно с Антуан Матио Кола, Ян Маца и Катерина Мидош, които са тук. Първо искаме да благодарим на, коми... на Комисията по бюджетен контрол за възможността да проведем това проучване, което беше много интересно и много вълнуващо. Това, което се опитваме да направим в това проучване е да разгледаме малко по-задълбочено проектите, характеристиката на тези проекти, които може да донесе до най-добрите резултати на политиката на сближаването. Например, направихме първо един преглед на е, мотивите на обосновката на кохезионната политика, след това разгледахме литературата е, по политиката на сближаване, разгледахме повече от е, хиляда монографии, студии и така нататък. И след това, като а, е, стигнахме до заключението за отделните най-големи въпроси на базата на литературата, се е, създаде емпирична методология, приложихме за ситуацията в Европейския съюз, направихме също така интервюта с заинтересовани лица и на последно място не е по значение изведохме по е, полуки за кохезионната политика и нейната реформа. Позволете ми да започна първо с обосновката. Преди да се каже очевидното, че договора за Европейския съюз определя политиката на сближаване като една от най-важните политики – Споменава се и едно економическо съображение, независимост от социални, политически и економически съображения. Има дори в единия пазар е агломерационни ефекти, следователно хората и компаниите си сътрудничат по-добре, има по-добри възможности, което означава, че регионите, които страдат от интеграцията на пазарите, могат да се облагодетелстват от конструктивната роля на кохезионната политика. За кохезионната политика няма региони, тя може да прилага инвестиции, които са по-привлекателни, по този начин да се балансира ефекта на агломерацията. Позволете ми сега да погледнем литературата, предишната параната литература за политиката на сближение. Всички експерти ангажирани с политиката твърдят, че тя има положителни а, резултати. Въпреки това в литературата изобилстват негативни резултати. Естествено има много ползи. Няма да се впускам в технически подробности. Но има редица публикации, които заключават, че Въздействието е кратковременно и когато спре финансирането, положителният ефект се намалява. Има публикации също така, че кохесионната политика е контрапродуктивна. Има отрицателен ефект върху регионите. И ако контрастирате тези а, доста а, недво, а, доста обтекаеми заключения, появява се една загадка, която трябва да се реши. Позволете ми да спомена няколко причини, поради които е толкова трудно да се установи какъв е ефекта на политиката на сближаване. В изключително сложните е, национални обстановки, в които действа тази политика, има редица интервенции, Например, в, правителството на една държава може да отпусне максимална субсидия на даден регион, който започва да расте много бързо. И ако е имало кохезионно плащане, може би резултатите, добрите резултати може да се припишат на кохезионните фондове, а те всъщност да се дължат на държавна помощ десетки, стотици хиляди проекти, някои от тях се дублират, економическата дейност е много по-интегрирана. Ако един регион се справя добре, благодарение на кохезионните фондове, може да се твърди, че съседен район, на който работи добре, също така се възползва и се е облагодетелства от кохезионните проекти. Има редица проблеми, важни фактори, които влияят върху политиката на сближаване, които не се подават на измерване. Има редица економически проблеми, които няма да обсъждам. И в резултат на тези осложняващи фактове не е изненадващо, че използването на различни методологии може да доведе до различни заключения. И сега как може да направим нещата по-добре? Много е трудно да се направят нещата по-добре. Ние смятаме, че а, когато се постави акцента повече върху проектите може да се подобри а, резултата, макроекономическия резултат, но това е свързано с редица трудности. Джон Бахлер и с, с автори са разгледали европейския бюджет за 2013 година и, и авторите казват, е, ясно, че не иска да стига до заключение при причинно-следствено заключение, че политиката на сближаване е по-лесна за всички. Те задават два въпроса, разглеждат програмите, които се прилагат в региона и въпросът е дали те са постигнали заложените цели. И втория въпрос, дали това, което те са постигнали, съвпада с съответния регион. Това означава много работа. Всеки регион а, ангажира много хора в проучването. И аз мисля, че това проучване заобикаля економическите проблеми, които споменах, но това е просто едно проучване, много важно проблемите, които споменах, е, бяха свързани с различна економика. Това, което правим, е, че първо разглеждаме всеки регион, но основата на най-добро функциониране в Европейския съюз или в съответния регион. И след това анализирахме кохезионните проблеми, като най-добре справящи се райони и най-зле справящи се райони и се опитваме да търсим някаква системна разлика между характерните проекти, които се прилагат в различните региони. И сега първата стъпка, както казах, е чрез използване на иконометричен метод, за да може да се види регионите, в които се контролират 7 показателя на базата на економическата литература. Те са сметнати за важни. Например, първоначалното равнище на БВП на глава от населението, съотношението капитал, приходи, възможностите за по-нататъчно развитие. Тук се а, изброяват на слайда всичките фактори, няма да се впускам в подробности, искам да ви покажа резултатите. На първо място тази, марк, тази карта показва действителния економически растеж. Можете да видите тук регион на и развитието в периода 2003-2015, районите, които най-бързо се развиват, Полша, Румъния, България, Балтийските държави и държавите с най-бавен растеж. И не изненадващо отново, че това са Гърция, Италия, Средна Франция. Следващия слайд виждате изпълнението на показателите на региона след контролирането на 10 специфични сектори. Виждате, че, например, Финландия в предишния диапозитив беше жълтеникава, а сега е напълно червена, т.е много по-зле се е представила, отколкото се очаква. България е била а, тъмно-зелена, но когато се контролират тези фактори и в България се виждат някои региони в тъмно-червено, в а, като си имам предвид, че България има много нисък, нисък приход през 2003 година, очакваше се тук да има по-бързо развитие. Най-добре справящи се региони и най-лошите региони бяха сравнени, анализирахме разликите в характеристиките на проектите между най-добре справящите се и най-зле справящите се. Както вече обясних, ние използвахме растежа на БВП като индикатор за успеха. Определено, учтиво, очевидно е, че много регионални проекти не са свързани с бърз растеж на БВП. Там има различни фактори, социално включване, инфраструктурно развитие, което предполага растеж и развитие в по-дългосрочен план. Но тъй като крайният крайните цели за териториално сближаване и тъй като говорим за изразходване на пари на Европейския съюз в по-бедните региони, продължаваме да смятаме, че това е а, все още валиден критерий. На второ място във връзка с цитираните автори. Не можем да твърдим, че има каузална връзка, защото в най-добре справящите се райони има а, региони с такива характеристики, които ги карат да растат най-бързо. Мисля, че полезни а, изводи могат да се изведат. А, и всичките публикации, които твърдят, че има причинно-следствена връзка, ни карат да бъдем скептични, но очевидно ние не можем да а, стигнем до заключение, че има причинно-следствена връзка, но има интересни а, схеми. Сега няколко думи за данните. Ние работим по проекто специфични данни. Има политики, е, работи се по има 606 проекта, по които се работи, което за нас е много малко е, с бюджет около 3% от бюджета на ЕСИФ за 2007-2013 година. Трябва да се работи а, по тази променлива и а, другите данни, които бяха събрани, а, се отнасяха за а, междурегионални проекти, а, които бяха в предишната финансова рамка. Там бяха включени 94% от общия брой междурегионални проекти покритието е много по-низко, проектите са представителни е, според комисията и ние също смятаме, че е така. Сега някои от основните констатации, понеже нямаме много време. Различни анализи направихме, проекти, които са по-продължителни, обикновено са с по-добри економически резултати. И друго нещо, което е на програмно равнище, ако има по-голяма концентрация на приоритетите, тогава се получават по-добри резултати, като се чета, съчетае по-голяма продължителност и по-голяма концентрация на приоритетите. Това води до по-фокусирани проекти с по-добри резултати в сравнение с проекти, които са разпиляни и краткосрочни. За това е по-добре да фокусираме вниманието си върху големи и продължителни проекти. Един друг резултат е свързан с това, че интеррегионалният акцент води до по-добри резултати. Отново това изглежда разумно и а, с економически последици, последици акцента вероятно не е само върху специфичните потребности на регионите, но върху европейските цели, тъй като европейския бюджет е за всички а, Необходимо е да се обоснове използването на бюджета. Във връзка с бенефициерите, по-високата част от неправителствените организации, академични бенефициери или бенефициери в частния сектор, те имат по-добро представена, отколкото региони, в които е, ген, бенефициерите са в държавния сектор. Трудно се обяснява това. В държавния сектор може да би се мобилизира повече интерес. То се отнася до сектора, на намесата. Резултатите бяха различни, но някои смятат, че по-висок процент на бюджета може да доведе до добри резултати. Ако погледнем основните фондове, които се разглеждат в ЕСИ, се вижда положително въздействие само за кохезионния фонд, не само, а не за фондовете за развитие. И това също трудно се обяснява, но може би на обяснение, че Кохезионният фонд е свързан с конвергенция, докато е Европейския социален фонд има повече социални функции, фонда за регионално развитие също. И тук това, което казваме, че целта на кохезионната политика би трябвало да бъде пояснена, а именно да има по-добро, по-добър баланс между социалното включване, защитата на околната среда и политическите приоритети. На следващия слайд – с който почти ще приключа. Регионите с по-слабо представяне показват едно нещо, а именно, че колкото по-високо е националното съфинансиране, това е свързано с регионите, които най-зле се справят. Много беше трудно да установим каква е причината за това, но тази констатация наистина много ясно се открои, трябваше да я споменем. По въпроса с интервютата, съвсем накратко, има съгласие, че политиката на сближаване привлече някои много критични бележки от някои от анкетираните, както и общата селско-стопанска политика и фонда, който е предложен да бъде увеличен значително през следващата МФР. И това са странични коментари, но общо взето политиката на сближаване беше анализирана и бяха показани някои от слабостите. Друга политика е свързана с националното финансиране. Отново трябва да разграничим държави, в които корупцията е по-висока и други, в които корупцията е по-ниска. Когато риска от корупцията е по ниска например в Нидерландия и Германия, хората не виждат такива проблеми, но в държави с по-висока корупция понякога се повдига въпроса за изразходването на европейски пари, на което се отдава по-малко внимание, отколкото за изразходването на националните средства. Сега за кохизионните програми. Мога да кажа в общи линии, че всички национални независими експерти бяха много критични каза се, че те е, увеличават административната тежест е, и не може да се проследи връзката с резултатите и не може да се разбере дали са решени е, проблемите на региона. Например, дали може да, дали е по-лесно да се, град, да се строят а, училища. Но ако да кажем проблема в региона е липсата на учители, изграждането на училища може да бъде проблем. Също така имаше е, е интервюта за факторите, които допринасят за успеха на политиката на сближението. Общо заето всички се обединиха около заключението, че политиката на сближаването е изключително важно, но управленските и финансовите аспекти са обект на много големи разлики. Но нека сега да а, кажа какви са последиците, защото вече говоря 20 минути. Не взимаме позиция по а, общото разпределение на ресурсите. Има ако, при конвергенция се намалява необходимостта от а, финансиране от кохезионните фондове. А, е, трябва да има по-пропорционални промени в изразходването на фондовете. Един друг важен въпрос е свързан с това дали по-развитите региони трябва да продължат да получават финансирането. В комисията е показано, че е, те получават много 0,07% от е, БВП в националните бюджети, така че е, също така е, установихме три възможни причини за продължаващия, продължаващата подкрепа от Европейския съюз. Е, Едното беше да се даде на всеки регион поне малко средства, за да може да се работи ентусиазирано по паневропейски проекти за, и също така за а, трансгранични проекти. Опростяването е много важно. То отговаря на плановете на комисията но е необходим много по-голям контрол между регионалните проекти трябва да бъдат насърчени. Тематичното концентриране а, беше казано, че в по-развитите региони то е добро и има различни политически ситуации. Нека да спра тук. Може би само една последна дума, че дългосрочния а, акцент е много важен. Необходимо е също така много висока степен на гъвкавост. Благодаря ви за вниманието. Um наистина бяха изтъкнати най-важните въпроси. Колегата Клинц, благодаря за тази презентация. Първо искам да се опитам да обясня защо толкова малко членове на комисията са днес е, тук. Е, може би те вече подготвят активно кампанията си за европейските избори и е, много колеги, за които темата със сигурност ще е интересна, днес, за съжаление, не са тук. Първо искам да ви благодаря за направената презентация. Естествено, темата не случайно е възложена на вас в този момент. Ние подготвяме средносрочното планиране 2021-2027 година и средствата за Кохезионния фонд и Кохезионната политика, тъй като е, тя се носи от няколко фонда. Е, те са значителни. Става дума за средства за селското стопанство, е, също и за това и комисията, парламентът, съветът, всички, които имат общо с МФР, мислят дали да е, не направят известни е, основателни корекции. Вие интересен подход сте избрал е, към тази тема, въпреки това, както накратко посочи нашия председател, ние не звучим като че ли сме съгласни с това. Ние искаме един убедителен отговор как най-добре да се структурира тази кохезионна политика и средствата да донесат най-голяма добавена стойност. Вие показвате, че това не е толкова лесно и за това може би ще трябва да се съсредоточим върху детални въпроси по темата. Ясно е, първо, че ние имаме различни фондове. Имаме социален фонд, фонд за регионално развитие, кохезионен фонд, след това фонда за селско стопанство и те имат различен ефект. Това е ясно. Това никого не очудва. Това обаче, което е изненадващо за мен е, че при вашите заключения показвате, че административния капацитет и качеството на административните органи, които отговарят за инвестициите на тези средства, играят много важна роля. Но извън тези функции няма характеристики, с които да се измерва успеха или неуспеха. Това малко ме очуди, както и факта, че вие отчасти дори не можете да обясните защо някои региони се развиват е, по-добре от средното. Разликата е, че органите, които вземат решения на място, имат различни подходи към а, целият този проект, наречен кохезионна политика. Това е нормално, обяснява се с исторически или политически причини, но участието на органите на местната власт чрез съфинансирането тук като че ли ролята не е толкова положителна, колкото предполагах и това ме очудва. Аз като докладчик по-скоро бих повярвал, че в относителна степен не 100% можем да докажем убедително защо в някои региони нещата вървят добре, защо средствата, които се инвестират наистина водят до желания резултат и защо в други случаи това не е така. Тази много ясна причина връзка, вие демонстрирахте това, не се е, потвърждава нито в интервюта, нито в литературни проучвания. И тук вече аз си задавам въпроса какво трябва да означава това за нас. В крайна сметка ние е, на късмета ли трябва да разчитаме, за да решим къде да инвестираме средствата, там където е, търсенето за тях е най-голямо или на други места – това, което до някъде ме изненада, е вашето твърдение, че връзка между европейския семестър и е, средства от е, кохезионните фондове не би трябвало да съществува и да се очаква. Тук искам да попитам защо е, това трябва да бъде така. Това, което прави впечатление като цяло, е, от географските данни, които вие показахте, е, че има редица страни, в които ситуацията е тежка и за съжаление това са страните, които от известно време се намират в криза. Това са най-общо страните по периферията на Южна Европа и тук си задаваме въпроса дали цялата инфраструктура – е такава, че изобщо не е възможно да се постигнат резултати, просто защото много средства текат по погрешни канали или са обект на присвояване. Последно, естествено, аз си задавам въпроса. Вие казвате, кохезионния фонд дава най-добрите резултати. Това се очаква. Е, например, че социалния фонд е, може би няма да даде най-добрите резултати, също се очаква, но все пак е, е жалко да установя, че средствата от социалния фонд предназначени за е, обучение, повишаване на квалификацията и други дейности, до известна степен – без никакъв резултат остават. И е, всъщност това е, ме изненада, че няма резултат. Така че много ви моля малко по-подробно да се спрете на този аспект. Председателката, искам да дам думата сега на представителя на Европейската комисия. Моля. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо представител. Както коментирах и по темата за показателите, комисията не може да коментира в подробности, защото получихме проучването понеделник вечер. Но от е, бързия преглед на констатациите бих е, казал, че моята реакция е много сходна с тази на вашия докладчик. Има някои много изненадващи елементи – и е, някакси не виждам отразена кохезионната политика в констатациите на доклада. Особено е, така утре, е, обратната връзка между местната ангажираност и е, постигането на резултати е, посредством европейско е, финансиране по-голямото централизиране обикновено не е посланието, което се изпраща от парламента или европейските институции. Когато коментирахме показателите, коментирахме и необходимостта за изграждане на капацитет на местно ниво. Вероятно този аспект е, е много важен. Ние поне считаме така и го включваме в предложения за работа на регионално и местно ниво. Друг момент, който също бе упоменат от докладчикът ви, връзката между ниското съфинансиране от страна на държавата и по-висок економически растеж, което някакси се тълкува като по-малко инвестиции водят до повече е, растеж. Мога да кажа, че така, поглеждайки, през, е, поглеждайки резултатите и констатациите, това изглежда е, странно и авторите правилно отбелязват, че нямат как да го коментират действително. И накрая отново е, в съзвучие с коментара на вашия докладчик е, е засилената връзка с е, европейския семестър и препоръката тя да бъде избегната. Европейския семестър именно за това да се създава координация в Европейския съюз и комисията определено счита, че изпълнението на европейските политики и използването на средства трябва да бъде тясно съчетано и да се очаква европейските политики да бъдат разграничени от европейския семестър е някакси противо, контраинтуитивно. Комисията е направила няколко проучвания в последните години, които показват точно обратното, а именно, че връзката с европейския семестър е, води до подобрени резултати. Така че изненадващи констатации бих казал. Интересно ни е да чуем економическия анализ е, и начина на измерване и с удоволствие а, бих се върнал във вашата комисия или в преки контакти с а, вашия докладчик. Ще дам допълнителни коментари. Благодаря. Следващият оратор, господин Савас. Thank you. <clears throat> Uh, thank you very much for... Благодаря. Благодаря за коментарите. Нека да коментирам, а, така да, да мина през някой от тях. Някои от нашите констатации се базират на работа с данни, други от, е, е, на интервюта и наши проучвания и тълкувания. Коментирахте, че е ниско ниво на съфинансиране от страна на националната държава се асоциира с по-висок растеж. Ние също бяхме изненадани нямаме обяснение. Когато разговаряхме с представители на заинтересовани страни и експерти, считането, мнението за съфинансиране беше, че разделението а, или съотношението между финансиране от европейски средства и национални не би следвало да се отразява на економическите резултати. Но в края на краищата а, ясни са данните, че ниско ниво на национално финансиране води до по-висок растеж. Може би може да се мисли какво означава тази е, констатация, във всички случаи заслужава да бъде изследвана. Изграждането на административен капацитет е абсолютно важно, съгласни сме. Очертаваме това в доклада, казваме, че и техническата помощ е много важна. Твърдим, че транснационални програми също имат своето значение, защото региони от различни страни работят съвместно за изграждане на собствените си капацитети. За връзките с европейския семестър. Тук не се базираме на данни, не правим тази констатация на, на базата на данни. По-скоро това е заключение от интервюта и предходни изследвания. Ние интервюирахме и представители на комисията, които бяха по-положителни за това да се свърже финансирането с европейския семестър. Но, когато разговаряхме с представители на страните членки, мнозина твърдяха, че е, препоръките за конкретно за страните не отговарят на нуждите на страната, а още по-малко на регионите – на, на нейните райони. Така че тези е, специфични за страната е, препоръки е, не се възприемат като полезни на регионално ниво. В литературата няма много научни изследвания за отношението е, на влиянието на Европейския съюз към постигането на целите за економическо развитие и различни други обстоятелства се оказат своето въздействие. В някои страни няма европейско финансиране, в други много малко. България получава много, Германия малко и двете страни прилагат препоръките, но не може е, да се очаква от България да ги изпълнява безусловно, защото получава много пари, а Германия да не ги изпълнява, защото не получава пари. Така че трябва да се мисли за препоръките, които излизат по европейския семестър, те да бъдат формулирани така, че да бъдат приети по-положително от съответната страна. И коментарите на господин депутат Клинц Проблемът е, че не е възможно да се направи безкрайно точен е, списък. Освен административен капацитет и подобряване на качеството на институциите, не могат е, да се е, формулират други характеристики. И това се очерта много ясно в интервютата когато запитахме различни представители на страните и на за, за, заинтересуваните страни. Може би има управи, управленски практики, които могат да бъдат по-добри но ние не можем да излезем с списък. Но така или иначе се правят някои констатации. Е, по-дългото продължителност на проекта и по-висока концентрация на приоритети. Това показват данните, а тълкуването от тези данни е, е наше, в смисъл, че е, е по-добре да има стратегически ориентирани дългосрочни проекти, отколкото крато, краткосрочни. Примерно проект за изваждане от употреба на изкопаеми горива или въглища. Сложен е проблема. Да не се използват въглища означава да се търсят други източници на горива как би се отразило това на хората и така нататък. Но това може да е дългосрочна стратегическа цел. Примерно в Польша има региони с проблеми. И ако се формулира една толкова сложна и предизвикателна дългосрочна цел посредством един голям проект, това ще реши основна нужда на един регион – това би било по-полезно, отколкото да имаш хиляди малки проекти, които са по-ограничени във въздействието си. Друго, което коментирахме в така забележките, е, че показателите отчитат изпълнението на ниво регион. социалния фонд или фонда за регионално развитие не могат да бъдат измерени по въздействие как те се отразяват на економическия растеж, защото е необходимо да минат много повече години, за да а, могат конкретните въздействия от проекти да се изразят в економически растеж. Отново Нашето заключение беше, че трябва да има много ясно формулирани приоритети, а, примерно за конвергенция, сближаване или социално приобщаване. И когато се формулират тези приоритети, да се разпределят а, между тях а, финансирането. като има съответно класификация на приоритетите. Благодаря ви. Налага ми се да ви е, прекъсна сега. Благодаря и на докладчикът господин Клинц. Действително, разочаровани сме, че не се прави връзка между европейския семестър, който така се използва частично, и е, примерно е, възможността да се повиши заетостта на жените. Нямаш, няма и много данни за участието на жените в, е, на трудовия пазар. Примерно, това е един така тема за размисъл. Благодаря много за представенето на проучването. С това приключваме по тази точка, освен ако господин Климт не иска да коментира. Не, както разбирам. Сега вече трябва да разгледаме и следващата точка отново проучване за Европейската прокуратура. докладчикът господин Сървама изпраща извинения и сега ще дадем думата на колежката Санчес Бърмехо.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 Shall I start? Yes. Yeah. Uh, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Eh, hoy voy a presentar un, las principales contribuciones de un equipo de un. Благодаря. Искам да представя основните резултати на проучване за Европейската прокуратура. Вашата комисия се занимава с тази тема по, от доста време. Бяха разгледани различните и е, предизвикателства пред е, нея, свързани с наказателно-правни е, процедури, наказателно право като цяло, институционално право и публична администрация проучването в окончателния си вид се базира на много интервюта на национално ниво с ключови участници в преговорите по създаването на европейската процедура, представители на надзорни органи, администрацията и полицията. Тоест, проучването има сравнителен характер и очакваме всъщност да бъде публикувана окончателната му версия. По него работихме с госпожа Стивенсън. Тя, за съжаление, не може да присъства в момента. Доста поизоставаме с времето и искам да коментирам трите области, където е най-голям принципа, ще говоря и за институционалните предизвикателства. И работата за предотвратяване на нарушаването на правата на разследващите лица. Е, много е сложно създаването на Европейската прокуратура, защото е, се действа по механизма за засилено е, сътрудничество. Очакванията са големи, те се създадоха на национално ниво и са определено много високи. Когато се формулират такива високи очаквания, би трябвало в бъдеще да видим дали е, прокуратурата ще изпълнява своите цели, колко дела ще се разглеждат, е, ще има ли възстановяване на повече средства. И ако това не се случва, е, би следвало да преосмислим и е, целите на създаването на прокуратурата. Примерно е, да се направят е, стъпки към интегриране, а не само хоризонтално сътрудничество или евентуално използване на европейските органи и институции – за управление на конфликти между страните членки, свързани с използване на европейски средства или борби с измамата. Общото мнение е, че е основен предизвикателство за Европейската прокуратура е механизма за засилено сътрудничество. Много по-важно също така е да се преодолеят разликите между страните е, членки в борбата с корупция и измами. Излязохме с така списък на показатели. Имаме проуч... индекса на Transparency International показва, че 12 от участващите страни от, от участващите 22 страни имат възприятие на корупцията, корупцията която е по-високо от най-зле представящата се неучастваща страна, която е Полша. Комисията, освен това, има за цел борбата с корупция и защитата на европейски средства на базата на препоръките на европейския семестър но препоръките на Комисията по европейския е, семестър е един съвсем кратък документ, където се коментира предимно въздействието върху економиката, а ние тук работим по е, явления като корупция. Повече от е, половината от участващите е, в Европейската прокуратура страни упоменават и проблема с корупцията, свързан с европейския семестър. Е, в съвета на Европа работи група по корупцията – и там, се, там е констатирано, че никой от страните не е постигнал целите си в борбата с корупция. А, мандата за Европейската прокуратура е своего рода главооблъсканица, защото се съчетават много различни измерения или аспекти. Не ста... Дейността и не е толкова еднопосочна, като, например, борба с пране на пари или митница или други. Мандата е много разнообразен или така като един пазъл, но всяк, всяка част от този пазъл а, е всъщност национална агенция, която работи по различен начин – Тоест, мандата на Европейската прокуратура би следвало да съдържа и стимули за координация са между тези различни е, национални институции и възможността им те да си сътрудничат и да сътрудничат с европейското ниво. В такъв смисъл се очаква в Европейската прокуратура да има съответните специалисти, затова препоръчваме да има постоянни камери или състави, организирани около тематични области, така че да се сглобят тези частици от пъзела. А пък звена, които минават през всичките теми, би трябвало да се занимават с възстановяване на средствата. Там а, значението на националните органи би следвало да остава на втори план. Възстановяването или вземането на активи трябва да се извършва по бърз и координиран начин. Затова и Европейската прокуратура – е тази, която трябва да се занимае с това. Друга тема е на какви езици ще се работи в прокуратурата, в регламента. Не се коментира в подробности този въпрос, което означава, че членовете на постоянните състави могат да се сблъскат с проблем в комуникациите помежду си трябва да се реши и кое какво ще се превежда. Цялата документация по определено дело, част от нея или само едно обобщение. Тук решението трябва да търси и баланс между правната сигурност по отношение на съдържащото се в е, досието и е, наличието на ресурси защото използването на устен и писмен превод ще наложи допълнително бреме, а и ще забави процеса. После, е, как ще се определя е, кой ръководи този процес би следвал да има и езиково обучение за работещите там, като работните езици би следвало да бъдат ограничен брой. А, значи изисквания за персонала е знание на езици и възможност да бъдат лидери. Това също трябва да се отчита. Служителите е, в е, прокуратурата, примерно, които имат добри е, езикови умения, не са непременно най-добрите специалисти в борбата с престъпления, свързани с измами и пране на пари. Така че трябва отново да се балансират тези две изисквания. После механизма за разпределяне или управляване на отделните дела. Тук трябва да се има предвид, че това е една от най-сложните технологични области при създаване на прокуратурата. Изпълнението на механизма за управление на делата, примерно в Шенген, изискваше много време, така че и тук трябва да се въоръжим с търпение. А сходни механизми в Португалия, Харватска или Испания показаха, че може да има проблеми на национално ниво. И когато механизма за управление на делата не е действа на национално ниво, трябва да се изчисти максимално този механизъм на европейско ниво. Друга тема е независимостта. Много важно за органа е първо да не допуска външно влияние, но и също така да отстоява за върховенството на закона, особено що се отнася до основните права. Ние сме разписали в проучването много съображения в този смисъл – Примерно по отношение на независимостта, националните, изпратените национални прокурори а, би трябвало да бъдат независими. Въпросът е как точно се осъществява селекцията и кой издига кандидатурите. Националното правителство може да се окаже, че застава на пътя на прокурора и ограничава средствата му. Тоест, трябва да се очаква лоялно сътрудничество от страна на националното ниво с Европейската прокуратура и ако то не съществува, тогава може да има проблеми за прокуратурата да реагира по, е, и когато не се реагира по определени е, нарушения на закона, това трябва по някакъв начин да се формулира като отказ от сътрудничество. Поставя се въпроса и какво се случва с липсата на средства или забавянето при нужда на сътрудничество. Затова предлагаме да има един гъвкав подход с минимални ресурси, които да бъдат предоставени на изпратените национални прокурори, като контрола да се осъществява от парламент, Европейския парламент и Сметната палата. Също така изпратените национални прокурори трябва да, пое, да приемат а, насоки само от главния прокурор на Европейската прокуратура и от постоянните състави. Е, друг е въпроса какво могат те да бъдат да получават като инструкции от националните органи. За някои държави е националния прокурор може да се произнася и да дава инструкции по конкретни дела, което означава, че тези инструкции могат да бъдат и устни на европейско ниво. Не е формулирано как, могат, как да се дават те. После, делегиране в регламента не е ясно, ако е, държавата, примерно, започне дисциплинарно производство срещу е, прокурор от Европейската прокуратура. Би следвало системата на тази е, прокуратура да бъде сходна на тази с е, Европейската централна банка. Там по нейния правилник – могат да се разглеждат закономерността на всички дисциплинарни производства срещу член на Европейската Централна банка и има случаи, когато са били анулирани национални мерки. Става дума за Латвия. Освен това, регламента трябва да се съчетае с член 14.2 на правилника на ЕЦБ в такъв смисъл. Освен това, основ... главният прокурор трябва да има формулирана стратегически приоритет за създава култура на европейско ниво, култура на независимо поведение – и не участващите в прокуратурата страни членки, тук също искам да коментирам този въпрос. Participantes, Porque los gastos operativos de la Fiscalía uh, se imputan al presupuesto general eh, y, por tanto, los no participantes. Тук трябва uh, принос и от неучастващи страни членки. В ЕАСО е, има сходен е, модел. Там се прилага една система на е, облегчения пропорционално на страните, които не участват. Така че в бъдеще би следвало да се изгради е, конкретен финансов механизъм за Европейската прокуратура, подобен на е, механизма Атина в отбраната. А как да се направи така, че неучастващите страни да, да осъществяват сътрудничество в областта на полицейски и съдебни въпроси – това може да се прави директно, но не всички страни членки са готови, защото според тях това ще е допълнително осложнение, така че едва ли ще влезе вариант на механизъм за посредничество. А, а правният инструмент за не е, за бездействие също може да се визира или е, административни мерки. Може да се работи е, в е, контекста на Евроюст. Унгария и Полша. Унгария не, не влиза в проучването в, за разлика от Полша и е, несигурността идва, е, основната несигурност всъщност идва от е, Обединеното кралство, което е на път да стане трета страна. Обмислихме и е, въпроса с, с е, трите страни и ги разделихме на две е, групи е, страни, които са бенефициенти и получават европейски средства – там всички финансови инструменти, които дават възможност на трети страни да управляват европейски средства, съдържат разпоредба за евентуален надзор от комисията, ОЛАФ е, и други. Е, Европейската прокуратура все още не се опоменава, би следвало и това да се случи в меморандумите за разбирателство, които подписва комисията, трябва да се включва също и името на Европейската прокуратура. А що се отнася до асоциираните страни, там а, предлагат ме да се раздели мандата на прокуратурата а, на различните блокове, т.е. да има конкретни споразумения с трети страни, които са готови да сътрудничат с прокуратурата. Примерно Норвегия може да работи по пране на пари, но да не се интересува по дейността свързана с държавни субсидии или държавни поръчки. И ако мога накрая да спомена и въпроса за основните права. Hace mucho más complejo el régimen de protección de los derechos fundamentales en la Работата на Европейската прокуратура се осложнява много от е, необходимостта да се спазват е, основните права. Е, прокуратурата се явява като своего рода хибриден на институция. Националните прокуратури не са европейски институции могат в някакъв момент да, бъд, да се изправят и в, в съда в Страсбург. А, работата на Европейската прокуратура трябва да се базира на Европейската конвенция за а, човешки права. Тоест, съществува риска съдът в Страсбург да издаде разпоредба срещу страна членка, а, в случай на действия по инструкции на Европейската прокуратура. В съда в Люксембург е включена подобна защитна мярка, базирана на съдебна практика. В бъдеще това абсолютно не е гарантирано, че няма да се случи. Тоест, когато има нарушения от страна на полицията или национални власти, следващи разпоредбите на Европейската прокуратура и извършат нарушения, те могат да се окажат в изправени пред съда в Страсбург. Заключенията са, че е, са много, е, все още е, има много сложни аспекти, които не са решени. Трябва да се търсят максимално прагматични решения и да се дава възможност Европейската прокуратура да решава тези проблеми преди да се е задушила в сложността им. Herzlichen Dank. Das ist eine sehr interessante Studie. Sie haben auch Probleme durchaus beleuchtet, die äh, wir so am Horizont gesehen ние виждаме тези неща на хоризонта, обаче нямаме яснота. Проучването ще ни помогне много. Докладчикът благодари много. Смята, че проучването е много добре структурирано, съдържа много информация. Благодаря. Е, това проучване идва в е, най-добрия момент, защото това ще се обсъжда в съвета. Сега искам малко да засиля темпото и веднага искам да дам думата на представителя на Олаф. Uh, благодаря и добър ден. Първо искам да благодаря на комисията и на докладчика и на екипа експерти за този доклад, който и аз съм съгласна, че е много навременен, защото а, сме навлезли много в, подготовката на а, Европейската прокуратура, развитието на е, държавите членки като бъдещи партньори. Що се отнася до нас, ние разглеждаме доклада с голям интерес и съм сигурна, че главният прокурор, когато бъде назначен и неговия екип ще се справи и ще вземе предвид всичко, което е направено до този момент. Комисията е ангажирана да се създаде една прокуратура, която наистина да отговори на високите очаквания на държавите членки и ще доведе до до конкретна защита на финансовите интереси. Тя, при това тези резултати трябва да бъдат съвсем конкретни. Някои от резултатите, които споменахте, фрагментирането в защитата на финансовите интереси са изключително важни. Ние се ангажираме силно, за да може колкото е възможно повече държави членки да участват. Има много компромиси в текста, които са в резултат от това, че се опитваме да ангажираме колкото е възможно повече фактори. Естествено има една вътрешно присъща сложност на Европейската прокуратура, която използва и която прилага собствените а, процедури на Европейския съюз, но а, отчита и националните сложности. А, тази сложност може да бъде управлявана. Няма да се впускам в подробности, да кажа само няколко думи за текущата работа. Днес нашия екип се среща с държавите членки в рамките на една експертна група, когато се обсъжда начина по който държавите членки ще вградят Европейската прокуратура в техните национални системи. А, говорим също така за бъдещата подкрепа за делегираните европейски прокуратури прокурори и така нататък. Всички тези проблеми всички държави членки ги обсъждат. Ние също така работим, за да може този общ европейски подход да бъде отразен. По назначаването на главния прокурор е в ръцете на парламента и на съвета. Ние очакваме, че назначението ще бъде готово максимално бързо. Част от вътрешната работа е свързана с това, което казахте. Трябва да се внесе предложение в колегията за процедурните правила, как да се организират постоянните камери, защото това ще бъде скелета на работата на прокуратурата. Трябва също така да разработим заедно поли... европейска политика и а, култура на Европейската прокуратура. И накрая искам само да кажа, че вие говорихте за взаимодействието между Европейската прокуратура и други държави членки, не участващи, участващи, трети страни и с някои органи. С някои от тях вече имаме правни основания, които според нас са достатъчни за регламентирането на това сътрудничество. В някои случаи ще са необходими по-нататъчни правни уредби, за да, за да може да се добави, например, прокуратурата в международни споразумения. Отчасти работата ще зависи от това какво се случва на място. Ще се разработват работни отношения ние в комисията и в Олаф трябва да извършим своя собствена подготовка, напълно се ангажираме с подкрепата си за прокуратурата. Ще приключа по същия начин, по който завърши за е, изложението. Ние трябва да дадем възможност на Европейската прокуратура да се занимае сама със своето собствено създаване и а, е, сложността може да бъде управлявана и регламентирането го доказва. Благодаря. Виждате, че е, трябва наистина да направим всичко възможно, за да отстраним очертаващите се проблеми, така че Европейската прокуратура да има един добър старт. Благодаря ви за проучването. Сега трябва да продължим с още една точка от дневния ред. В 12.30 трябва да закрия заседанието. Благодаря. Преминаваме към последната точка от дневния ред киберсигурност. Е, има информационен документ на Европейската сметна палата. Докладчик е колегата Питера. Докладчик от е, Сметната палата е, е Балдилио Таме Могоруса. Моля веднага, ако обича, да представи този информационен документ. Госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, Добър ден на всички! За мен е голяма радост днес да говоря пред вашата комисия, за да мога да ви представя информационния документ, който е изготвен от Европейската сметна палата и публикуван тази седмица. В този документ ние правим преглед на предизвикателствата, пред които сме изправени в Европейския съюз в сферата на киберсигурността. Преди пет години беше създадена специална комисия в Европейската сметна палата, която се занимава с нови сфери, например финансови и, финанс... и економически въпроси и точно в този случай процедирахме по същия начин. Имаме вече нов орган, който се занимава с въпросите на отбраната и сигурността. В тази връзка Искам да посоча, следва да се разглежда нашата работа. Документа, който искам да представя днес, не е одит, обаче ще ни служи във вътрешен план да подготвяме бъдещи опит, одити в тази сфера и смятаме, че прегледът, който се прави в документа, се отнася за всички заинтересовани страни. В хода на нашата работа ние използвахме публични документи, анализи от различни източници, но също и въпросник, който беше изготвен от нас и изпратен на данъчните органи на държавите членки. По този начин ние успяхме да се занимаем с тази комплексна сфера, наречена киберсигурност и видяхме какви са предизвикателствата. Опитахме се да очертаем проблемите в четири групи. Първо политическа и законодателна рамка, след това финансиране и публични разходи. Трето киберустойчивост и четвърто ефективен отговор на инцидентите в сферата на киберсигурността. Нека сега да се спра на политическата и законодателната рамка. Тук установихме, че възоснова на комплексната система в Европейския съюз, знаете, има много заинтересовани страни, които са свързани в мрежа, и при това положение е важно да можем да направим един обзор. Това е голямо предизвикателство за нас и се надяваме, че с помощта на този доклад можем да ви предложим такъв обзор. Освен това е важно да проследим по ефективен начин въздействието на отделните мерки, за да можем и тук да представим отчетност. Тук е необходимо набелязване на измерими цели и това е което ни липсва все още, а именно надежни данни. Законодателната рамка все още не е пълна, тя е доста фрагментирана и за това няма достатъчно кохерентност при прилагане на законодателството в държавите членки. По тази причина потенциалът все още не е използван цялостно. Кога, ако Европейския съюз иска да постигне целите си също и в цифровата сфера, трябва да се изправим пред предизвикателствата, свързани с разходите и да осигурим необходимите средства. Инвестициите трябва да бъдат адаптирани към целите и за тази цел е важно не само да се инвестира повече в киберсигурността, където Европейския съюз е твърдо ограничен и фрагментиран, но е важно също резултатите от положените вече усилия да се използват по-добре, да се използват по по-добър начин направените проучвания и да се изберат е, нови предприятия, които да бъдат съответно финансирани. Тук е важно да имаме ясен поглед върху разходите на Европейския съюз и държавите членки, за да установим къде има все още недостатъци и респективно да вземем необходимите мерки за отстраняването им. На европейско равнище няма специфичен бюджет за финансиране на стратегията за сибер... киберсигурност и за това ние нямаме ясен поглед къде и какво трябва да се инвестира и кой осигурява средствата. Освен това е важно необходимите ресурси да бъдат предоставени на европейските агенции ЕНИ за Европол и СЕП. Това е много важно. Ние сме изправени пред голямо предизвикателство, което е свързано и с осигуряване на необходимия човешки капитал. Ако искаме киберустойчиво общество и това е вече третата група от предизвикателства, за които искам да говоря, е важно да покажем къде са пропуските при киберсигурността, както в публичния сектор, така и в частния сектор. Управлението на киберсигурността се изразява в това как се справяме с заплахите и рисковете – Трябва да има изостряне на вниманието, да извършваме обмен на данни и да ги съгласуваме. Доброто управление е важно, за да могат да бъдат предотвратени кибератаките и също така тяхното по-силно разпространение. За тази цел е важно да се подобри капацитета на нашето общество. Обучението и предоставянето на информацията тук са много важни моменти. Освен това, трябва да създадем климат на взаимно доверие между различните заинтересовани страни. Това също укрепва киберустойчивостта. Европейската комисия посочи, че тук няма все още достатъчно координация, поради което е важно да обменяме данни, този обмен да бъде между публичния и частния сектор. Това си остава едно от важните предизвикателства. И накрая, за да можем да дадем ефективен отговор на тези инциденти, е необходимо те да бъдат идентифицирани в ранен момент и да се реагира бързо. За тази цел е необходима добра координация между държавите членки и институциите на Европейския съюз, както и съгласуван отпор на кризите. Разумната защита на критичните инфраструктури – основните услуги и основните социални функции е нещо важно. Например, възможна намеса в предизборни кампании или провеждане на дезинформационни кампании. В настоящият информационен документ вие ще откриете подробен анализ проведен от Сметната палата във връзка с предизвикателствата, пред които сме изправени. В заключение искам още да посоча, че въпреки, че Европейския съюз и държавите членки предприеха огромни усилия за справяне с предизвикателствата, ние се намираме в един важен момент – по отношение на киберсигурността и цифровата автономия. Тук не трябва да губим от погледа си основните ценности. Искам също в заключение да изкажа благодарност на екипа на Сметната палата, който проведе тази дейност. Да благодаря също за конструктивното сътрудничество с Европейския съюз, с е, СБД, съвета и агенциите ЕНИЗА и Европол, а също така и с Европейската организация за киберсигурност, както и на данъчните органи на държавите членки. Благодаря. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент, за вниманието и е, разбира се, съм с удоволствие на разположение за ваши въпроси. Благодаря. Много благодаря за това изложение. Както казахте в последното си изречение, че вие сте готов да, отговор... да изслушате депутатите, което е добре, защото. А... Благодаря, господин председател. Киберсигурността е много широко понятие и за това е трудно да бъде дефинирано. Съдържа много аспекти, има защита срещу класически хакер атаки, където се получава информация или материални облаги, обаче включва също и начина на обработка на информацията, а това от своя страна е свързано с дезинформация и фейк нюс. Сметната палата дефинира киберсигурността като мярка за защита от автори на атаки и нарушаване на личната сфера. Публично достъпната информация за киберсигурност, киберотбрана и киберпрестъпност са на лице, до тях има широк достъп и тези понятия всъщност се разпределят на четири категории правна рамка, финансиране и разходи, киберустойчивост и реакция на инциденти. Тъй като няма надежни данни, тук само се посочва прогноза за растеж. Става дума за 3 милиарда атаки през 2018 година и е, цифрата ще скочи до 20 е, през 2020 година. Така че тук мога да кажа, например, че много млади хора са засегнати и трябва да се анализира по отношение на Фейсбук, Инстаграм, а и други медии е, какво е положението с хакерските атаки и колко хора биха загубили работата си. Ако, наречем, установим, че има атака на валутните системи или е, системите за водоснабдяване и електрификация в дадена страна, бихме се представило какво ще стане. Не искам да се отклонявам много от този доклад, искам да коментирам точките, които за мен будат особено възпокойство. Първо, колкото и различни да са националните разпоредби да се прилагат по различен начин на национално равнище и въпреки, че има непълноти в европейското законодателство, все пак буди безпокойство обстоятелството, че Вражески настроени лица могат да нанесат вреда на целия Европейски съюз. Първата таблица на страница 19 от документа съдържа примери как бавно новият законодателен процес в Европейския съюз не може да следва темпото на новите технологии. Това не променя необходимостта комисията да упражнява натиск върху държавите членки, така че възможно най-бързо те да адаптират европейските норми за киберсигурност. Също така трябва да се реши проблема с недостиг на персонал в европейските агенции. След това буди безпокойство факта, че въпреки високите амбиции на Европейския съюз, няма достатъчна сигурност на киберсредата. Киберсигурността все още не е изцяло интегрирана в действащите механизми за управление на кризи в Европейския съюз, което потенциално намалява способностите на Европейския съюз да реагира при подобни инциденти. Следващият проблем, който се показва тук, е липсата на координация между публичния и частния сектор и факта, че трябва да има много повече обмен във връзка с най-добрите практики. Ефективната координация във всички случаи ще доведе до успеха. В доклада се посочват добри примери за това, да речем сътрудничество на ФБР с Нидерландската полиция и Европол – във връзка с разбиване на търговията по Даркнет. Обаче Сметната палата не показва как може да се реализира такова сътрудничество и аз съм много скептичен предвид факта, че това означава, че частни фирми доброволно трябва да предоставят всякаква информация, така че тя да се използва от техните конкуренти, да речем като Фейсбук неконтролирана платформа за обмен на данни може много бързо да се превърне в информационна джунгла, което означава, че ние трябва да създадем структура за обмен на подобна информация. Освен тези коментари, аз искам да задам и някои въпроси. Дали структурите на Европейския съюз са подготвени за налагане на мерки за дезинформация в европейските избори. Броят на фейк нюс, които се появяват в интернет и в публичното пространство е много голям. Второ, Сметната палата формулирала ли е препоръки за ефективна борба с дезинформацията без нарушаване на свободата на словото. Например, когато ние не атакуваме съдържанието, а виждаме, че в различни части на света изведнъж се появява едно и също съдържание и автоматично части от него се заличават. Тези мерки обаче не ограничават дейността на лицата, за които се знае, че им се плаща за да разпространяват фейк нюс в интернет. Така че Можете ли да направите оценка за нивото на подготовка на европейските институции по отношение на киберсигурността? Аз бих искал да посоча, че европейски депутати са получили стотици е, имейли в почтата си с един и същ текст. Например, когато ставаше дума за авторското право или задължителна вакцинация на децата. Аз бих искал да знам как парламентът или други институции могат да се справят с такива атаки, които всъщност е, показват, че техните ресурси са недостатъчни. Последният ми въпрос е технически. Е, този документ, който обсъждаме, първоначално беше предвиден като специален доклад и трябваше да бъде публикуван още през 2018 година. Защо? е изменена формата на този документ и защо той е публикуван по-късно. Благодаря. Uh, Благодаря. И сега имаме възможност. А къде е комисията? Господин Салафранка, имате думата. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да благодаря на Сметната палата за изготвянето на този доклад и за това, че те представиха тази, този информационен документ. В крайна сметка, това са основни проблеми, които тревожат гражданите. Е, проведени са много дебати в Европейския съюз за реформите, които би трябвало да бъдат е, въведени в Европейския съюз и всички, които се включиха в пленарното заседание, се основаха на постановката, че те искат Европа, която ги защитава с вътрешни и външна сигурност. И аз мисля, че това е един много навременен доклад, защото той отразява общото впечатление. И мисля, че този подход е много добър. Първо, той се занимава с правната рамка, с нормативната уредба, с бюджетната рамка също така, която обаче не е приоритет и е, между вътрешните финансови инструменти и връзката с външните инструменти. Следващата седмица в Страсбург ще гласуваме за тези външни инструменти. И това показва колко е важен този проблем. В програмата Хоризонт 2030 година, която е най-известната програма, мисля, че ще можем да намерим някакви средства за киберсигурност, но аз имам два въпроса към автора на тези на този доклад. На първо място, в светлината на казаното от колегата, какво трябва да се включи в законодателната рамка на Европейския съюз, за да може да се реагира на тези е, приоритети. Виждаме кибератаки, които се случват в е, много държави членки по повод на различни избори. Това може да дестабилизира, например, част от Балканите, някои от асоциираните държави, които са кандидати за членство за Европейския съюз, как се вижда сътрудничеството с трети страни или а, асоциираните страни, като сме изправени пред международни заплахи. Смятате ли, че в бъдещата комисия трябва да има ам, звено, което е посветено на киберсигурността. Това исках да кажа на базата на документа, който представите, представихте. Аз мисля, че това е много важно, много полезно за нас, за да може да а, формулираме политиката. Благодаря, господин Салафранка. Мисля, че тъй като зададохте много директни въпроси, докладчика зададе много преки въпроси, сега е ваш дълг да намерите добри а, отговори. Искам да напомня, че преводът ще изчезне. нека да използваме, докато преводачите са тук. Добре да продължим на английски ли? Като видите, че напускат, преминете на английски. Leaving now. Okay, so thank you very much uh, for, for, for your questions and, and for, for, for your interest. Uh,